Przewodniczący! Председателят. Прошу о заенче мейст. Зачинаме наше... Моля, заемете местата си. Започваме заседанието. Моля, заемете местата. Отвирам поседение. Оглашам wznowienie. Откривам заседанието. Възобновяваме заседанието, което беше приключено на 17 декември 2009 година. За дълбока скръп ви съобщавам, че госпожа Пилар Хуарес Буал, която е заместник директор на представителството на Европейския